Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Everybody take a seat, ready to go. Дами и господа, моля заемете местата си и започваме. Please be welcome to this session of the Libe Добре дошли на заседанието на Комисията по граждански и свободи, правосъдие и вътрешни работи. Първата точка от дневния ред е свързана с приемането на дневния ред. А, предлагам да приемем проекта за дневен ред с много дребни промени. Първо, точка 3 и 7 ще се слеят, тъй като те са свързани с въздействието на Сабонския договор. Слизаме, а, извинете, сливаме 3 и 7. След това ще имаме обмен на становища с докладчика по системата за оценка на Шенген. Тя е свързана и с влизането в сила на Лисабонския договор. Не забравяйте, че същите доклади ще бъдат гласувани утре. След това в 5 часа след обяд ще има обмен на становища отново с координатора за борба с тероризма господин Жил Декаков. Керков, извинете. Това е една от важните точки в дневния ни ред. Утре ще следваме дневния ред така както е записан, с изключение на точка 23, което е прехвърляне на наказателни въпроси в наказателно-правни дела. Някой нещо против да има? Не. Приемаме дневния ред. И така, втора точка от дневния ред, съобщение на председателя. Нямаме други съобщения, освен да празнуваме втори ирландски референдум. Приближи към нас датата на влизане в сила на Лисабонския договор, което се очаква да стане в края на годината или в началото на 2010. -та. И мисля, че това са добри новини. Трета точка е свързана с въздействието на договор от Лисабон върху пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Целта на обменът на становища е всъщност да изслушаме правната служба на Европейския парламент, шведското председателство. Ако разбира се, те са пристигнали, както и Европейската комисия и докладчикът от АВКО по Лисабонския договор. Искам само да ви обърна внимание на основното му въздействие Лисабонския договор върху пространството на свобода, сигурност и правосъдие или ПССП. Така че политиките по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие ще се обърнат от публична администрация към защита на основните права. Освен това, по този начин европейските граждани ще бъдат пълномощени, защото те са истинския източник на такива права, свързани с свобода, сигурност и правосъдие, като институциите на Европейския съюз всъщност зачитат всички тези права на гражданите да имат равен достъп до абсолютно всички структури на Съюза, а пък действията на Европейския съюз ще бъдат по-стабилни, защото ще се основават на новата правна база. След това ще се опрости институционалната рамка, тъй като ще се отме... ще отпадне първия извинете, разнобоя между първия и третия стълб, както те са записани днес от Мастрийския договор. На следващо място ще се засили процеса на вземане на решение, като се даде възможност за по-голямо гласуване с квалифицирано множество. Ще се дадат допълнителни гаранции за зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност в ПСП. И не на последно място ще се засили демократичния принцип с свързването на възможността съвместно вземане на решение между Европейския парламент и останалата част от институциите, които имат право да вземат решение в Европейския съюз. И така, ще дам първо на думата на представителя на правната служба на Европейския парламент. Мистер Брадли, please, if you may. Господин Брадли, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Днес това, което ще кажа, ще допълни това, което вие казахте толкова кратко, но толкова изчерпателно. Chairman... Ще, аз ще представя правен анализ. Лисабонският договор ще приключи един процес, който е започнал през 1993 година с договор от Маастрит с цел да се прилага общностна политика към пространството за свобода, сигурност и правосъдие and democratize decision making in this area. По този начин това пространство ще стане по-демократично, по-легитимно, а ще бъдат упростени от друга страна законодателните процедури обичайната законодателна процедура ще бъде новото наименование на процедурата за съвместно вземане на решения. По този начин и Европейския парламент и националните парламенти ще имат решаваща роля при приемането и прилагането на законодателните актове. Институционалният ландшафт ще запази редица от своите характеристики, но те ще бъдат доста ограничени. Така че обичайната законодателна процедура в бъдеще ще се прилага към всички сфери на вземане на решение, включително и там, където до сега е имало консултации с парламента или изобщо е било изключено консултиране с парламента, например при въпроси свързани с международни споразумения, както например скорошния случай с споразумението по SWIFT. Що се отнася до третия стълб, съдебно сътрудничество при наказателно-правни въпроси и полицейско сътрудничество, ще бъдат прилагани същите правила, които в момента се прилагат към вътрешния пазар. И законодателството ще бъде предмет на съдебна проверка от СЕО ще се прилагат общите правила и принципи, като изискване за солидарност между държавите членки и политиката в сферата на убежището и контрол на външните граници, а също така улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие. Има две важни институционални характеристики, които са хоризонтални, т.е. те се прилагат към всички сфери на свободата, сигурността и правосъдието. Първо, засилената роля на националните парламенти и при приемането на законодателството чрез приемане на протоколи за субсидиарност и протокола за ролята на националните парламенти. Освен това, една специфична характеристика е свързана с оценката на реализирането на политиките, включително и сътрудничество в сферата на вътрешната. Сигурно са също така сътрудничеството с Евроюст и Европол. Следващата характеристика е, че Дания, Ирландия и Обединеното кралство ще получат полза от режима на неучастие към договори. Също така има някои други характеристики, които са свързани с конкретни сфери на решения. Това се отнася или до сроковете, или до лицата, към които приложим тази процедура. Първо, специалната законодателна процедура изисква само консултация с парламента. Например, предварителни мерки на съвета, които са предназначени за това да се предпазят редици държави членки от прекомерно а, пристигане там на граждани на трети страни. Също така изпълнението на съдебни присъди в различни държави членки, ако присъдата е издадена в друга държава членка. Всичко това ще изисква консултации с парламента, а не обичайното гласуване с квалифицирано мнозинство. Що се отнася до съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси по лицейското сътрудничество, то комисията ще трябва да отчита мнението на една четвърта от държавите членки, а не както е било до сега. Следващото е една държава членка ще има право да тъй да се каже, да натиска варината спирачка, когато става дума до съдебно сътрудничество при наказателно-правни въпроси и полицейско сътрудничество. Какво ще се случи, ако проекто законодателството се върне към Европейския съюз, където трябва да се действа, към Европейския съвет, извинете, където трябва да се действа с консенсус. Тогава ще може да се прилага процедура за засилено сътрудничество. И последната характеристика е ограничена и от гледна точка на материалното право и времето. Става дума отново за полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателни въпроси, Пет години след влизането в сил на Лисабонския договор, комисията няма да може да започва наказателни процедури срещу държави, които не са успели да приложат тези процедури, а все още може да дава преюдициални заключения, свързани с предварителния режим. До сега се занимавах подробно с изключенията, но независимо от това, общото правило е, че определенето на политиката в сферата на ПССП не е изцяло общност на процедура, с изключение на посочените от мен характеристики. Една от сериозните правни последици на влизането в сил на Лисабонския договор е хартата за основни права. Тя придобива същата правна сила, както и договорите – Предполагам, че всички знаете какви са правата и гаранциите в хартата. Те в момента отразяват правата, които се защитават в общността и които като цяло се охващат втория и третия стълб. Обаче искам да посоча ограниченията при прилагането на хартата. Първо, хартата не разширява по никакъв начин компетенциите на, на Съюза. Това, което имаме е разширяване на законодателните правомощия на Европейския съюз. Хартата ще влияе върху упражняването на компетенциите и институциите ще трябва да отчитат ограниченията, които им се налагат. Един пример. Всички норми за защита на данните ще трябва да отчитат трите изисквания на член 8 от хартата. Тоест, първо, всеки има право на защита на личните данни, справедлива обработка на данните за уточнени цели е разрешена, но само при съгласие на лицето или при някои изрично посочени условия. Трето, нормите трябва да гарантират че има независим орган, който следи спазването на тези принципи. Въпреки, че правата са посочени в членовете от 1 до 49 на хартата по доста широк начин. Член 2 осигурява това, че правата могат да бъдат ограничени отново, тук имам изключение от изключението. Правата могат да бъдат ограничавани в съответствие с закона в обстоятелства, при които същината на правата не се засяга, само когато е необходимо и когато ограниченията изцяло отговарят на обществения интерес, както е признат от Европейския съюз и зачитат правата и свободите на другите. Що се отнася до обхвата на хартата тя е задължителна за всички институции, всички служби, агенции на Европейския съюз и всичките им дейности. Също така тя задължава държавите членки само при прилагането на европейското право, което е предмет на един доста неясен протокол, който се отнася към Обединеното кралство. И последния въпрос, на който искам да се спра, той се отнася до защитата на човешките права, на основните права. И това са правомощията на Съюза и задължения да се присъедини към Конвенцията за човешки права. За това говори член 6 или не 2 на новия договор за Европейския съюз. По-настоящем Европейската общност няма правомощия да се присъедини към тази конвенция. След Лисабонския договор комисията ще може да договори присъединяването и съветът ще сключи необходимата спогодба. За целта ще е необходимо одобрение на държавите членки в съответствие с конституционалните изисквания на всяка една от тях. Реалната полза тук е, че при процедура за жалба може да се осигури по-добра защита на човешките права, отколкото конвенцията от 1950 година. Благодаря, господин председател. С радост ще отговаря на всички въпроси. Благодаря. Now, Mr. Perillo wants to make a point. Колегата Пирило иска да каже нещо. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председателю. Искам да добавя нещо древно към казаното от господин Брадли по отношение на присъединяването на Европейския съюз към конвенцията за правата на човека. Ще говоря на френски, тъй като предпочитам да говоря на него. Лисабонският договор предвижда Европейският съюз да се присъедини към Конвенцията по човешките права. Това е задължение. Но Що се относ, отнася до самата процедура, то процедурата на, за присъединение трябва да се основава на единодушие в съвета. Освен това, трябва да има в последствие одобрение. Това означава, че ратификацията на Лисабонския договор не взема предвид именно тази процедура и не се употребява в тази процедура, за щастие. Важно е ние тук в е, тази комисия, нашата комисия за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да се застъпим за възможно най-скорошното присъединяване към конвенцията. И то защото присъединяването на Европейския съюз към към конвенцията ще осигури един допълнителен контрол на Европейския съюз и ще осигури обвързващата сила на решенията на съда в Страсбург. нещата ще са сходни, както с Хартата по човешките права и присъединяването към тази конвенция означава, че, проц... че Стокхолмския процес ще бъде разширен. По... Точките, които са включени в Стокхолмската програма, са именно пунктове, които ще бъдат повлияни от присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Това беше първата точка от изказването ми, а сега втората точка. Това е решението на Федералния съд на Германия, Конституционния федерален съд от 30 юни. А, там се говори за задължението на присъединяване. Но искам да ви кажа следното. В това решение има един дълъг абзац за пространството на свобода, сигурност и правосъдието, особено що се отнася за, до съдебната помощ, полицейското сътрудничество е, и съдебната помощ по наказателно-правни дела. Знаете, че представителите на германското правителство трябва най-напред да се съобразят с указанията от Бундестага преди да вземат е, предвид решенията в съвета. Това, този казус бе критикуван. Що се отнася до нас, мисля, че съда от Калс Рое напомня на това, че парламентите също трябва да участват в целия процес, а именно чрез процедурата по съвместно вземане на решение, но от друга страна, не бива превес в тази процедура да взема Бундестага. Сега, що се отнася до сътрудничеството по отношение на наказателно-правни дела, може би това е политически аспект на решението на съда от Касруе. Тук съвета трябва да се произнесе, но според мен позициите на парламента, на Европейския парламент трябва да тежат повече. Исках просто да направя тази забележка. Благодаря ви. От страна на председателството на Европейския съвет, господин Нилсен. Much, uh, And, uh... Благодаря, господин председателю. В самото начало трябва да кажа, че и аз поделям радостта, която изразихте по отношение на вота в Дъблин. Шведското председателство също изключително удовлетворено от високия процент положителни гласове за Лисабонския договор. Искам само да ви припомня обаче, че не сме все още стигнали до края на този процес. Остават ратификации пред нас. Тъй или иначе силно се надяваме, че в близко бъдеще всички тези въпроси ще бъдат разрешени. Освен това, считаме, че можем да се съгласим с вас по отношение на Лисабонския договор. Наистина, съюзът по този начин ще стане по-отворен, по-демократичен и ще работи по-ефективно и ефикасно, що се отнася до съвместно вземане на решение с Европейския парламент. Установих, че от 40 на 80 ще се увеличат различните сфери, в които ние ще можем да работим заедно и по този начин да намалим демократичния дефицит, който съществуваше по старите учредителни договори. Сега, що се отнася до самото прилагане на Лисабонския договор, тъкат дебати, всяко едно председателство се подготвя и в момента ние водим разговори с Европейския парламент, тъй като има много моменти, които са изключително важни и за нас, разбира се, и за вас. Следователно, считам, че разговорите вървят много добре и наистина ще бъдете удовлетворени от резултатите вътре, вътрешен план. Едно от е, изключително важните неща, които трябва да спомена, вече бе споменато. Става дума всъщност за основните права. Шведското председателство много държи на този въпрос. А друг един такъв важен за нас въпрос е правната основа, която ще се промени с новия договор. Следователно искам да изразя своята надежда, че ще работим по същия начин, по който работихме, когато от Мастриския договор преминахме към Амстердамския. Тоест, че ще си сътрудничим изключително тясно. Имам предвид докладчиците при вас и председателството на Европейския съюз, за да можем да постигнем добри резултати и в съвета, и в парламента. Това го казвам най-вече по отношение и на рамковите решения, но и на новата правна основа, която ще възникне в други сфери, в които се изготвят политики. Вие, подобно на мен, много добре знаете, че нашите председатели с, в тесен контакт с докладчиците, които вие сте избрали по отделните досиета. И накрая ще коментирам въпросът, който повдигна преди малко уважаемия господин евродепутат по отношение на Европейската конвенция за правата на човека. Е, той заяви, че иска да се спазва в максимално кратки срокове, извин... да започне, извинете, да се спазва в максимално кратки срокове тази конвенция. Аз напълно а, споделям това становище и вярвам, че това ще бъде една от основните характеристики на предложението, с което ние ще излезем а, за Стокхолмската програма след няколко седмици. А, надяваме се максимално бързо и ефикасно да се стигне до решение по този въпрос. Ние ще направим такова предложение. Благодаря, господин председател. You, Благодаря ви, господин Нилсън. Госпожа Лора Корадо от Европейската комисия. Благодаря ви. Първо, разбира се, Европейската комисия също така много се радва на резултата от ирландския референдум. Надяваме се, че и ратификационните процедури скоро ще бъдат финализирани, както за това каза и представителя на председателството. Приветстваме и новите моменти, съдържащи се в Лисабонския договор, особено засилените правомощия на Европейския парламент е това, че съвместното вземане решение ще обхване повечето процедури, свързани с ПССП и също така засилената роля на националните парламенти. В момента, разбира се, и съвета, и комисията се подготвят към влизането в сил на договор, особено що се отнася до нашите компетенции и присъединяването към Конвенцията за човешките права. Също така се подготвяме и в редица други сфери, в които ще има ново правно основание, например инициативата на гражданите и други. За промяната на правното основание на редица законодателни актове, тази промяна в момента се извършва. Ние се надяваме на тясно сътрудничество с вас по-различни предложения. Особено разчитаме на тясно сътрудничество с докладчиците, така че да можем да продължим конструктивно работата си. Особено там, където ще се премине от консултация към съвместно вземане на решение. Както и в миналото, когато влезе в сила договор от Амстердам, комисията, преди да влезе в сила новият договор, ще представи всеобхватно съобщение, обхващащо предложения от различни политически сфери, в които ще бъдат посочени промените в правното основание. Що се отнася до предложенията в рамките на третия стълб, тук, разбира се, имаме различен вид актове и нашето разбиране на промяната на правното основание е както следва. Тези предложения ще трябва да бъдат представени в съответствие с новото правно основание. Разбира се, ако те не са официално прияти преди влизането в сила на Лисабонския договор. Размишляваме и за това, обмисляме и предложенията, които ще бъдат представени възоснова на новото правно основание – и също така обмисляме както предложенията, които няма да бъдат финализирани преди влизането в сил на Лисабонския договор, но също така мислим и за промяна на вече действащото европейско законодателство. Така че в момента обмисляме всички тези въпроси. Разбира се, новата комисия ще предложи основата и разбира се най-вече новите комисари, особено комисара, който ще отговаря за правосъдието и вътрешните работи. Разбира се, ще очакваме политическите приоритети на парламента и ще ги отчетем. Ние искаме да си сътрудничаме с вас и да провеждаме плодотворни дискусии. Благодаря ви. We... Благодаря ви. Сега давам думата за въпроси. Господин Рой Таварес, заповядайте. Извинете, господин председател, но като че ли не съм искал думата. Така ли пита председателя? Да. Благодаря ви, така или иначе. Господин Ромева, заповядайте вие. Благодаря ви. Ние имаме много конкретен въпрос за протокола и за хартата. Имам предвид протокола за Обединеното кралство и Ирландия. Дали мога да ви разбера кои са конкретните последици. Дали приложението ще зависи от географското местоположение или ще се прилага към гражданите на съответните държави? Това е моят конкретен въпрос. Благодаря, госпожа Лътфорд. Заповядайте. Моят въпрос също е за протокола. Мисля, че прилагателното, което използва господин Брадли, той каза един неясен протокол, който се отнася до Обединеното кралство. Мисля си, че това прилагателно отразява и моето мнение. Честно казано, не разбрах какво е правното действие на протокола. Бих искал да попитам дали господин Брадли има писмен текст на своето изказване. Това ще ни бъде по много полезно, много ще ни помогне. Второ, дали имаме становище на правната служба за значението на протокола? Определено ще ни бъде интересно да се запознаем с това. И също така много бих искал да чуя отговора на въпроса на преждеговорившия за юрисдикцията на Обединеното кралство. Също така, ако правилно разбрах това, което колегата на господин Брадли добави, то тогава и ако Европейския съюз се присъедини към Конвенцията за човешки права, ще има външен контрол, който ще се прилага към всички държави членки, които в момента са в режим на неучастие. Това е интересен сценарий, т.е. който е изключен от протокола за Обединеното кралство и Полша – и съответно не е обхванат от хартата. Така или иначе, независимо от това, гражданите могат да се обърнат към Съда за човешките права в Страсбург и да подаде жалба срещу Обединеното кралство за това, че то не спазва задълженията си. Това е доста интересна хипотеза. Знам, че има хора в Обединеното кралство, които не могат да си го позволят. Бих искала да получа повече информация от правната служба, как може да се разиграе този интересен сценарий, защото хората, които са изолирани от хартата, фактически не са изолирани от правен надзор от страна на съдиите, които дори не са част от съдебната система на Европейския съюз. Поред мен това е една много интересна ситуация. Благодаря ви. Приключихте ли? Да. Благодаря, госпожо Лътвард. Изненадахте ли си, че свърших толкова бързо? Благодаря, госпожо Лътвард. Господин Бузутил. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към преждоговорившите, като наистина и аз приветствам а, вота в Ирландия от миналата седмица и се надявам процесът на ратификация да бъде приключен в максимално кратки срокове и договорът да влезе в сила също в максимално кратки срокове. Искам обаче някои по-общи бележки да нахвърлям по отношение на това, какво ни казва ситуацията в Ирландия? Както знаят колегите, една от основните безпокойства на господавателите в Ирландия беше свързано и с това, че Европейския съюз прекалено много се намесва в определени аспекти на националния живот или дори а, живота на техните семейства, които според а, ирландските граждани е, са недопустими способи. Затова ние трябва изключително да внимаваме какво правим в тази институция и как правим нещата, които правим. По въпроси като, например, семейното право, е ясно, че ирландците наистина се безпокояха е, по отношение на степента, до която Европейския съюз би трябвало да се намесва и да диктува на ирландците какво да правят и какво да не правят. За това си мисля, че целият този дебат и дори и договорът, когато влезе в сила, аз се надявам това да стане по-скоро, ще изиска от нас да носим тази нова отговорност изключително внимателно. На второ място трябва да кажа, че има и въздействие върху работата на нашата комисия, господин председател, тъй като законодателната тежест в сферата на ПВР ще се увеличи и дори броя на комисарите ще се увеличи. Организацията на нашата работа, според мен, би трябвало да отрази тези промени и би трябвало да внимаваме с разпределянето на време за определени теми, например приоритет на определени досиета. Ако законодателните досиета се увеличат, то това ще окаже въздействие върху работата ни тук, в тази комисия. Така че считам в определен момент, господин председателю, трябва да видим как всичко това ще се отрази на ежедневната работа на нашата комисия. Защото ако има увеличена работа, има по-голяма работа, тогава ние трябва да вземем това предвид. Благодаря, господин Хаудинг. Eh, gracias, presidente. Yo quería hacer también, en primer lugar... Благодаря. И аз смятам, че резултатът от референдума в Ирландия е много положителен. Сега, ако резултата не беше така положителен, по принцип, ние не бяхме съвсем сигурни, но сега за голяма изненада и радост сме много оптимистично настроени по отношение на Лисабонския договор, особено ако той наистина може да бъде прият бързо. Да е възможно целият потенциал на Лисабонския договор в областта правосъдие свобода и сигурност да се приложи и би било жалко. Но трябва да се вземат предвид и аспектите на, суве суверенността. Имам най-различни системи, полицай, полицейски системи, правосъдни системи и всички тези системи трябва да бъдат, да се хармонизират една с други. Това е необходимо, защото съветът има големи трудности да изработва единни текстове, където за области, в които хармонизация все още е необходима. И сега това, което исках да кажа. Знаете, че Испания през следващата година, през следващата половин година ще поеме председателството. И аз е, работех с други депутати в Испания за изработване на, конспе, на консенс между отделните политически групи в Испания и представители на правителството. И мога да кажа, че вероятно всички представител... представители на испанското правителство ще се застъпят за ратификацията на хартата на основните права. И един от приоритетите, които ще си постави Испания за следващото председателство, това ще бъде ратификацията на хартата ако е възможно. Ако не, то ратификацията на хартата през следващата половин година, защото според мен това е много важно. Освен това, едно по-нататъчно предложение, над което работихме, това е изработване на регламент или директива, която да задава възможността за включване на, решен... на народни решения в цел... целият правосъден процес. И това е нещо ново към Лисабонския договор, т.е. и гласът народа да се чува в а... законодателните процедури. Ето защо Испания това е решила да представи като приоритет, а именно развитието на тези правни актове, които по нов начин ще включват и възможността на европейското население да влияе върху законодателството. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към онези, които изразиха своята радост от резултатите от референдума в Ирландия. Наистина положителни резултати, много солидно да а не е, победа с малко гласове. Имам няколко общи бележки. Първо някой от колегите каза, съжалявам се, не помня кой, че Европейският съюз сега ще започне е, да се занимава с най-различни сфери на политики. Искам обаче малко да поясня това. Мисля, че Европейският съюз така или иначе вече активно работи в много сфери на политиките, особено у нези, по които се занимаваме и ние в тази комисия, но не по много прозрачен и демократичен начин. И си мисля, че ето това е големият големата победа за европейските граждани. Тоест, тези политики ще станат ясни и ще бъдат дебатирани в Европейския парламент открито. Освен това, а, коментарите на господин Босотил малко ми сториха странни, защото той каза, че Европейския съюз бил разглеждан като нещо, което се намесва в семейния живот на хората. Аз пък трябва да кажа, че Европейския съюз изобщо не се намесва в семейния живот, точно обратното. Ние защитаваме личния живот на хората. И ако изобщо има някой, който се намесва там, това са националните правителства и определени организации, които бих окачествила като зловредни а, и още нещо. Изключително ми хареса въпрос, който повдигна правната служба, свързан с а, решението на Конституционния съд на Германия от Карл Сруе. Притеснявам се какво въздействие ще има това решение. Там са записани забележителни неща за Европейския парламент, тъй като се казва, че Европейския парламент никога не може да бъде истински парламент, който наистина представлява хората в Европа, защото по различни причини, например, нямаме опозиция, нямаме а, истинско правителство в кавички, защото не сме като немския парламент. Та, ако изчетете това решение внимателно, като че ли е, през задната вратичка се промъква едно ново вето за националните парламенти. Искам да се обърна към тази комисия и гледам вас, господин председателю, дали не може да се направи правна оценка от правната служба за евентуално въздействията, които може да окаже това решение от Карл Сруе. И накрая, е, в отговор на казаното от представителя на съвета, е, много се радвам, че съветът иска да си сътрудничи тясно с този Европейски парламент, защото честно казано, аз сътрудничеството между съвета и Европейския парламент до момента не би го окачествила като изключително а, сътрудничество, на, а, което да е много тясно. А, Казахте, че имате нужда от сътрудничество с отделните докладчици. Аз съм докладчик по отношение на Европол, обмена на информация, личните данни и а, поверителни данни с трети страни, а от съвета никой не ми се е обадил, между другото. Бях, освен това, и по отношение а, на а, данните на пасажирите докладчик, пак никой не ме е потърси. Освен това, съвета бе помолен за информация по този въпрос. Вече една година ще отбележим а, на тази резолюция. Аз не съм видяла никакъв документ нито информация. Мога да продължа доста дълго по този въпрос. Надявам се драматично да се промени това сътрудничество в едните години, след като влезе в сила Европейския, извинете, Лисабонския договор. Благодаря, госпожо Инфелд. Господин Албрехт, благодаря ви. Само бих искал да добавя още един пример. И имам въпрос към шведското председателство, защото ние вече можем да очакваме приемането на Лисабонския договор след резултатите от референдума. Дали шведското председателство мисли за доводи в полза на това, че Европейския парламент ще участва в законодателните актове по третия стълб и може би шведското председателство ще може да отложи сключването на договора по SWIFT. Нашата комисия ясно заяви, че не беше своевременно сключван на този договор. Бих искал да получа отговор от шведското председателство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Алваро. Благодаря ви, господин председател. Бих добавил нещо към това, което каза Софи. Нашият опит до сега не е опит на добро сътрудничество с съвета. И ние обсъждахме това с представители на шведското председателство още в самото начало на председателство. Но и аз, както колегите, бих искал да разбера какво се случва с досиета, в които изобщо не участваме. Въпросът ми е към правната служба. И не става дума само за споразумението за SWIFT. Софи посочи някои други примери. Нека да си представим, че няма никакъв договор по SWIFT преди Лисабонският договор, дали може вече предвид участието на Европейския парламент да участва отново в целия процес отново или що се отнася до втория стълб, дали ние можем да участваме вече в този процес в рамките на втория стълб. От комисията разбрах, че официално още неприключените досиета ще бъдат започнати отново и тази всеохватна процедура, как тя работи? Честно казано, аз завърших училище, когато беше ратифициран договор от Амстердам, затова не съм много запозната с това как се е действало тогава. Дали ще има един общ меморандум, който ще каже, че в който само ще се съобщават факти или ще има някакъв триалог – Просто бих искал да знам как точно ще се процедира. Отново към правната служба. Вие виждате какво се съдържа в Лисабонския договор и това беше споменато и от правната служба аварийните спирачки. Но ако вземем за пример Обединеното кралство, което натиска аварийната спирачка по въпрос, който е свързан с протокола, дали може една страна, която е изключена по протокола от определени сфери, казва, ние не участваме в тази сфера, но тя не ни харесва и за това ще натиснем аварийната спирачка. За националната политика това може да бъде много ефикасно. Така че това е въпрос, който ме вълнува, дали това е възможно. И може би утре на заседанието на координатори ще обсъдим въпрос. Ние имаме много работа да извършим. През, по, през следващите 5 години имаме 480 досията. И Извинете, през последните 5 години сме имали 480 досията. И дали можем сега в светлината на увеличаващия с обем работа, дали имаме право на нови сътрудници, на назначаване на нов персонал? защото определено имаме нужда от повече помощ. Така че се надявам, че утре на заседанието на координаторите ще обсъдим и този въпрос. Благодаря, господин Бронш. Благодаря ви. Не бих искал да развалям празничната атмосфера, свързана с резултата от ирландски референдум, но британските консерватори посочиха, че те ще предоговорят или се опитат да предоговорят говорят, уточнените санкции в Лисабонския договор. Дали това може да се очаква? А, извинете, уточнените раздели. From... Благодаря. И сега отново давам думата на правната служба. You, Благодаря, господин председател едва ли ще успея да отговоря на всички въпроси по различни въпроси, но най-лесно ми е да отговоря на искането за писмения текста. Ще предоставя този текст на секретарията. За протокола, за съжаление, няма становище на правната служба по този въпрос, но ако комисията иска от нас такова становище, ние с радо ще подготвим такова становище. И въпросът дали става дума за съдилища или за частни лица. За семейното право, абсолютно правилно, това беше много важен въпрос за Ирландия и един от лозунгите в кампанията беше, че Европейския съюз ще раздроби на парченца вашето семейство, ще разруши вашето семейство, но това не е така, тъй като Европейския съюз има твърде ограничени правомощи в сферата на семейното право, единствено и само когато има въпроси свързани с трансгранични взаимоотношения. Що се отнася до госпожа Интвелт, вие сте права, че за по че в по-голямата си част ние нямаме нови сфери на европейска дейност. Но Лисабонския договор изяснява обхвата на правомощията и ще спре Европейския съюз да прехвърля дейността си в нови сфери. Тоест, Европейския съюз ще занимава само с въпроси, които са от общностно значение. Тоест има определено дори ограничаване на правомощията. Що се отнася до решението на Германския конституционен съд, също така с удоволствие ще се върнем в вашата комисия да обсъдим този въпрос, за да отговорим на вашия въпрос. За аварийните спирачки и дали държавите членки ще имат право на такива аварийни спирачки в сфери, в които не участват, ние трябва да проучим този въпрос по-подробно и ще дадем отговор на комисията на един по-късен етап. Благодаря ви. Благодаря, господин Брадли. Отново думата има председателство. Uh, Благодаря, господин председателю. По трите въпроса, които бяха зададени към мен. Първо, по отношение на пасажирските данни, а, такава е ситуацията и в съвета, и тук в парламента, че няма да продължат дискусиите, поне в съвета. Изчакваме новия Лисабонски договор да влезе в сила, когато, евентуално, комисията ще излезе с ново предложение. Искам обаче да кажа отново по тези пасажирски данни, че въпросът никога не е бил дали да ги ползваме или не. Смятам, че тези резервационни данни на пасажирите се ползват в повечето държави членки. Както каза моя министър тук в парламента, около 80% от всички заловени наркотици на нашето летище. Това се дължи и на тези данни. Така че поне нашата госпожа министър е убедена от ползата от обмена на такива досиета за резервации на пасажери. Сега по отношение на Европол. съжалявам, че никой не се е свързал с вас, госпожо Ингпел, и аз бих ви поканил на среща в максимално кратки срокове, дори обяд, заедно с срещата, за да започнем да обсъждаме въпросите, свързани с Европол. Обръщам се и към всички останали. Ако някой не се е свързал с вас, може би не сте били докладчици много отдавна и за това. И т.е. избрани сте докладчици скоро, но ние ще се свързем с вас наистина, за да потекат дискусии. По отношение на SWIFT, вече представихме нашата позиция по този въпрос тук в парламента. Председател на работната група седи тук до мен. Мисля, че два пъти е идвало при вас в парламента. И в случая говорим за временно споразумение за 12 месеца или по-малко. Целта на това споразумение ще бъде да не спира полезната информация, която получаваме по така наречената схема TFTP, за да можем да предотвратяваме терористични атаки и в Европа. Това вече се прави. Обединен... Обедени сме, извинете, че комисията ще излезе с нов мандат за преговори по Лисабонския договор, когато той влезе в сила. Благодаря. You, Не искам отново да започваме дебата, благодаря ви, но мисля, че господин Велт иска да каже нещо и да получи по-големи подробности. Аз лично се надявах да дойде на обяд с мен, но мисля, че е изключително романтично вашето предложение. Добре, ще дойде, ще обядвам с вас. С най-голямо желание, но ще дойда. Благодаря. Сега по отношение на пасажирските данни в двустранен план ще ги обсъдим с вас. No further specifications. За момента няма уточняване. Е, давам думата на комисията отново. Госпожа Корадо. Yes, I, I just to... Исках само да изясня един въпрос, който беше повдигнат, свързан с общото съобщение и предложенията по него. Мисля, че то ще покрива само предложенията по първия стълб, което пък означава, че става дума за инструментите, които ще разглежда вашата комисия. Най-вече свързани с законната миграция и дългосрочните визи, както и някои други шенгенски въпроси. Но не става дума за много досиета. Голямата част от тези, които не са решени, са по третия стълб. И Европейската комисия счита, че тези предложения, ако не се приемат и публикуват преди влизането в сила на новия договор, то тогава те ще отпаднат и вече няма да съществуват. Така че ще трябва да направим нови предложения по новата правна база, което разбира се ще направим, тъй като сега има преход към нова комисия, нови комисари. Ще се вземат съответните политически решения от тях е, ще има, предполагам, и много интересен дебат с вас по приоритетите и ние очакваме с нетърпение този дебат. Благодаря. Finally, hear... И може би накрая ще е добре да чуем а, лицето, което отговаря от тематичния департамент, госпожа Даниела Ришард, която може да ни информира за ресурсите, с които разполагат евродепутатите по отношение на техническите въпроси, на правните въпроси. Благодаря, имате думата. Euh, Благодаря, господин председател. С моя отдел е голяма чест да бъда представена днес тук. и да говоря за предстоящото влизане в сила на Лисабонския договор. Тук трябва да кажа, че пред нас отварят много и различни възможности за изследване. През миналия мандат доста дълго време мина, докато депутатите и комисиите се запознаха с службите, които ние можехме да им предложим. Всеки, всяка комисия разполага с определен бюджет за изследвания, независимо от службите. От, независимо от, е, отделните теми, но що се отнася до Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, мога да кажа, че ние отговаряме за тази комисия, отговаряме също така за комисията за жените, за Конституционната комисия и за правната комисия. Ние имаме експерти, Жан-Луи, Анто Ребар, господин Клас. Това са нашите експерти – и те се занимават с опазването на данните, с, сътрудничеството по наказателно-правни дела, с обежището, с трансграничното сътрудничество и с нелегалната миграция. Такива изследвания провеждаме. Ние може да опосредстваме изследвания, особено дългосрочни изследвания. Работим с различни институти в Европа. Участваме в обществени поръчки. Ние си избираме предложенията. И естествено се съобразяваме с темите, които са от интерес на определените комисии. Естествено, вземаме и предвид нашия бюджет. Става дума тук за научни разработки, без да се впускам в подробности. Мога да кажа, че не става дума непременно за парламентарни процедури, само някои аспекти се вземат предвид. През, в последно време имахме две големи изследвания – Една, едното изследване се занимаваше с иммиграцията и разпределяне на тежестите в областта на иммиграцията и областта на търсенето и предлагане на политическо убежище. Вероятно това са теми, които биха ви интересували. Тематичното, тематичният отдел има за цел да предлага на депутатите услуги. Те са свързани с един малко по-стар метод на подреждане, но той за нас се е оказал доста добър. Е, този метод предлага използване на вашия езиков профил, дава ви възможност за ползване на майчиния ви език, може да ползвате и втория език, т.е. Имате възможност за един персонализиран инструмент при използване на нашите услуги и да вземете от нашия отдел нещата, които ви интересуват. Но това е инструмент, който също така подлежи на развитие когато се съставят определени текстове, например в областта на законодателството за предлагане на обежището, тогава някои важни теми и елементи могат да бъдат чрез този елемент, е, инструмент допълвани. Може да се запознаете с този инфо, е, инструмент и така да получавате допълнителна информация по теми от ваш интерес. Имаме също така и по-модерни инструменти, CD и USB ключ – неща, които се предлагат в, по интернет, неща, които непрекъснато актуализираме, и, но честно да се кажат, е, метода на събиране на материали в папки се оказва доста стар, но също така и доста полезен. Когато обаче не може да си донесете папката с вас, то може да използвате другите ресурси. Благодаря ви. Ще се радваме да ви предлагаме нашите услуги, но, както казах, става дума за публични ресурси, които трябва да бъдат контролирани. Е, трябва да вземем предвид и приоритетите, решени от координаторите. Много ви благодаря за полезната информация, госпожо Ришар. Има ли някакви уточнения от правна гледна точка, господин Диасемера? Благодаря, господин председател. Имам един съвсем прост въпрос. Сега тези, тази папка, която имам пред себе си, ме кара да задам като докладчик следния въпрос. Сега за нелегалната миграция. Ще я наричаме нелегална миграция или тайна миграция, защото това е важно уточнение и от правна гледна точка, и от семантична гледна точка. Това не е едно и също. от миналия мандат. Си спомням този феномен, че имаше проблем как да наричаме фен... това понятие, дали нелегална миграция. В много правни текстове се споменава този термин и аз бих искал обяснение по него. Искам да намерим общ термин, госпожа Риша. Oui, dans la mesure où il y aurait un consensus sur le sujet, on est tout à fait. Ако трябва да стигнем до консенсус, то, разбира се, ще променим текста в съответствие с казаното от вас. Не съм сигурен на какъв точно език сте чели текста, но в английския текст се използва термина irregular and illegal, т.е неуредена и незаконна иммиграция. И това се отнася до различни сфери на договора. Но вие може да обсъдите терминологията и ако депутатите има твърда позиция, твърда позиция по този въпрос, разбира се, ние можем да внесем необходимите изменения. А, Госпожо Ришар, не съм сигурен, че сме стигнали до консенсус, що се отнася до Лисабонския договор. Той се говори за незаконна и за необявена иммиграция, но не съм много сигурен какви термини ще бъдат избрани. Господин Ривера. А, да, благодаря ви, господин председател, за това, че ми дадохте думата. Само едно уточнение. За да обясня защо имам съмнение. Ние не говорим само за правно понятие, но и за едно политическо понятие. В нашите становища различни политически групи говорят за нелегална иммиграция, докато има политически групи говорят за неуредена и необявена иммиграция. Така или иначе, текстът продължава да включва различни термини. Например, директивата за връщане на законоприбиваващи лица, там се говори само за незаконната, нелегалната иммиграция, това е термина. Така че ние можем да говорим за нередовна или за необявена имиграция, независимо от това какво смята, която и да била политическа група. Госпожо Ришар. Porque estamos hablando Кое е противоположното на неуредената или на необвената иммиграция не е законна иммиграция. Ние говорим тук за идеологически, за политически понятия, но се надявам, че ще намерим общ език скоро. Благодаря ви. И преди да преминем към следващата точка от дневния ред, господин Бузотил, искате да вземете думата, така ли? Не, имам въпрос представителите на отдела. Първо благодаря им за представенето. Въпросът ми е следния. Дали правилно разбирам, че в допълнение към дейността ще има допълнителен бюджет, за да може нашата парламентарна комисия да извършва своите проучвания – и дали въжи същото за Европейската комисия? Дали правилно съм го разбрали? Ако да, какъв е бюджета? Освен това, какви са ограничения на отдела? Дали има някакво ограничение на брой изследвания годишно? Защото мога да си представя съвсем реалистично, че те не могат да удовлетворят всички заявки за проучване и изследвания. Следващия въпрос. Винаги ли се очакват конкретни указания от съответната парламентарна комисия, за да се започне някакъв доклад или те могат да извършват подобни дейности по своя инициатива? Благодаря. Може ли госпожа Рошар да дадете малко пояснение? Да, това бяха три пункта. Да, наистина, комисията Либе има бюджет, както и другите комисии. И този бюджет през последните години доста се увеличил. И е възможно да се провеждат големи изследвания. Това е независимо от изследванията, които се правят в други комисии. Това е бюджет, който зависи и се управлява от отдела по изследвания. Сега, ако имаме възможност, ако имате възможност, ако имате съответните ресурси, време и възможности да превеждате свои изследвания, то това може да го направите, но може изследвания да бъдат и екстернализирани, т.е. да се дават като поръчка на други подизпълнители. Ние винаги работим не от собствена инициатива, а по поръчка на парламентарните комисии. Това въжи за вътрешни изследвания, но също така и за външни изследвания, особено когато става дума за отделяне на средства. Когато има решение на Комисията по граждански свободи и правосъдие и вътрешни работи, например, когато един депутат трябва да обработи, да се занимае задълбочено с дадена тема, той се обръща директно към нас. Тогава ние може да предоставим съответните технически и финансови ресурси. Надявам се, отговорих на въпроса. Първият ми въпрос е дали има независим бюджет на нашата комисия отделно от парламента и доколкото мога да кажа, отговорът е не. Да, благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към точки 5 и 6. Те са обединени. Те са свързани с създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достижението на правото от Шенген и механизъм за оценка с цел наблюдение на прилагането на достиженията на правото от Шенген. И започваме с докладчика господин Карлос Куейо. И след това ще дадем думата на комисията и на съвета. Господин Куейо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа следното. Искам да подкрепя тази инициатива която се занимава с система за оценка на Шенген и това ще е една оценка, която ще е прозрачна, ефективна и кохерентна. За съжаление, вече това не се вижда от предложенията на комисията. Е, сега тук при предложенията на комисията има само една, един нов елемент, а именно изненадващите проверки. Това може да се приветства, но по принцип Предложението се съглючава в това, че това, което националните държави са постигнали, да премине в прерогативите на комисията. Има доста малки възможности за, проме... за промяна от страна на Европейския парламент по отношение на механизма за оценка. Сега имам конкретни въпроси. Има две фази, разделение на две фази на мандата. Има оценка на държавите, които не са в Шенген, и има оценка на държавите, които вече са в Шенген. Сега, дали е раз, разумно да се разделя тази оценка? Сега, вярно е, проблемите са различни. Например, проблема за опазване на, на, на данните. Не искам да навлизам в подробности, но някои теми, като аутсорсинга, като гаранциите, в рамките на 6 не са взети предвид или пък член 7 трябва да се вземат предвид обмена на мнения между държавите членки и различни експертни доклади, но освен това имам и е, въпрос по съдържанието на този механизъм. Пред, е, през миналия мандат ставаше дума за, експерт, за определени удостоверения и експертни мнения, но на какво основание могат да се правят такива доклади, такива експертни доклади? Тогава разбрахме, че правната основа задава консултация с Европейския парламент за изработване на такива доклади. Но разбрахме, че може комисията да направи предложение за един друг път, който а, може да позволи на Европейския парламент да участва в процедура за съвместно взимане на решение. От политически причини може да бъде взето решение и смятам, че това решение трябва именно да се застъпи за по-голяма роля на парламента, именно включване в процедура на съвместно вземане на решение. Ако няма контрол на границите между държавите членки, то тогава това означава, че целият контрол ще се случва на границите, по външните граници на Европейския съюз. Тогава това би трябвало да е задача на държавите членки, а не задача на комисията. Тогава ние като Европейски парламент и представители на гражданите също би трябвало да сме въвлечени в цялата, в целия механизъм за оценка. Господин председател, искам да напомня следното. Дума за бъдещото влизане в сила на Лисабонския договор. Всички тези инструменти са заложени в този договор. И мисля, че на този фон трябва да отхвърлим тази инициатива и да помолим комисията да направи ново предложение, да преработи предложението си който да взема предвид процедурата на съвместно вземане на решение и по- по-голямо въвличане на парламента в тази процедура. И сега представителя на комисията, дали е тук, за да вземе думата. Имате думата, заповядайте. Благодаря. Що се отнася до въпросите, които засегна докладчика, мисля, че предложението на комисията надхвърля просто обявяването на необявени посещения. Има и други моменти, в които механизма ще стане по-ефикасен посредством това предложение, като например след... последващите действия, докладването, номинирането на експертите, които участват в оценката. Освен това, Европейската комисия счита, че няма дублиране на първата част на мандата, и втората част на мандата, защото преди да се махнат вътрешните граници, е, всичко това ще бъде регулирано. Сега има само три държави членки, останали, които не са част от шенгенското пространство, без вътрешен граничен контрол. Що се отнася до правната основа? Докладчикът справо посочи, че има две възможности от една страна член 66 и след това е възможността да се основе един такъв механизъм върху а, друга основа. Комисията анализира този въпрос преди да подаде своят проект и стигна до решение, че член 66 е необходимата правна основа, а не а, другата правна основа, защото Шенгенския механизъм за оценка не променя значително правото на общността, за това и не променяме условията за вход или за издаване а, на виза за достъп. Затова комисията основа своето предложение върху член 66. Комисията обаче разбира потребността парламента да участва по-задълбочено в този механизъм и това е отразено в предложението, а, например, за задължението да се докладва пред парламента, тъй като това е едно от предложенията ни. Що се отнася до бъдещето и влизането в сила на Лисабонския договор, докато той не е влязал в сила, ще работим по настоящата правна база. Но когато влезе в сила, тези две предложения също ще бъдат част от общата декларация, която упоменахме по-рано. Благодаря. Thank you. Council representative. Благодаря. Представители на съвета. Please. Go ahead. Благодаря, господин председател. Аз съм Кристо Шепер и съм председател на групата за оценка на механизма от страна на шведското председателство. Ние започнахме да анализираме предложението на комисията. Минали сме е, членове от 1 до 9. От утре продължаваме с 10 член. Имаме доста време за преглеждането на, на предложението и мисля, че е хубаво да чуем и становището на държавите членки по отделните членове и по цялото предложение. Благодаря, господин Де Йонг. Дам думата на депутатите. Благодаря, председателю. Мога да поздравя докладчика за подхода, който е избрал. Нашата група напълно подкрепя и правната основа и смятам, че това е за предпочитане. Подкрепяме също така неговото предложение към Европейската комисия да приеме тази правна основа и да не се занимава прекомерно с предложението, така както то е изложено пред нас. Още нещо, което трябва да кажа, ако погледнем обаче приложението в неговата същност, има нещо, което според мен липсва в приложението. В приложението се изброяват всички моменти, които би трябвало да бъдат проверявани и върху които трябва да има надзор. И тук не се споменават правата на човека изобщо. Както знаете, нашата група има голям проблем с начина по който се извършват граничните проверки по настоящем от гледна точка е опазване правата на човека. И ако погледнете как се прилага шенгенското законодателство, веднага ще забележите факта, че каквото и да се прави, трябва да се зачитат правата на човека. И това са минимални изисквания. И това според мен трябва да бъде записано в приложението като минимум. Не е записано нито в приложението, нито в самия регламент. Отново трябва да кажа, че това е вече, разбира се, дебат по същество. На този етап, разбира се, подкрепяме подхода на нашия докладчик и искаме отново да ни бъде подаден, като почива върху правилната правна основа. Благодаря, благодаря госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Коелю за неговия доклад и да кажа, че той винаги е предоставял много добра, добре обоснована информация на тази комисия, винаги когато е ставало дума за шенгенските въпроси. Той постави много важни въпроси в своя много полезен доклад. И смятам, че тези въпроси изискват по-задълбочено обмисляне. Особено съм благодарна за това, че той посочи редица проблеми, свързани с прилагането на визовата информационна система и свързаните с това части на визовия кодекс, например що се отнася до ангажирани външни фирми. Аз се спомням доклада на господин Коелю по ВИС и той направи голям принос за сигурността на възлагането на дейности на външни фирми – И разбира се, това законодателство трябва да бъде финализирано от групата АЛДЕ. Заявявам, че ние изцяло подкрепяме подхода на господин Коелю. Това е един много разумен подход и ние смятаме, че си струва да проучим въпрос в повече подробности и разбира се това да бъде предмет на съвместно вземане на решение. Благодаря, господин Моралес. Благодаря. Нашия докладчик в Сянка не успя да присъства днес. За това бих искал да повторя това, което каза госпожа Лътфорд. Ние изцяло подкрепяме господин Коелю и изцяло споделяме неговото становище за процедурата. Наистина трябва да има съвместно вземане за решение, така че нашата група има тази позиция. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Коелю, заповядайте, имате отново думата. Мисля, че можем да гласуваме утре. Добре. Значи, утре ще гласуваме по доклада. Yeah. So it's okay. It's okay. I'm Добре. Тук що разбрах, че следващата точка от дневния ред е много важна за днешния ни дневен ред. Ние всички си спомняме, когато господин Жилде Декирков за първ път посети комисията Либе – веднага след формирането на Европейския парламент и тогава имахме много съдържателен обмен на мнения. Тогава обаче нямахме достатъчно време за обсъждане. Бяха поставени много въпроси, но заради недостатъчното време не успяхме да обсъдим много неща. За това господин Кирхов ще дойде тук точно в 5 часа. И тъй като това е следващата точка от дневния ред, за това може би да обявим една кратка почивка и да подновим работата след точно 20 минути в 5 часа. И така обявявам кратка почивка.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 Това е безпредметен спор. Това е безпредметен Please, dear colleagues. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. <laughs> Продължаваме. Euh, Добре е дошъл на колегата Жил Декерков, който е координатор за борбата с тероризма. Ще говори пред нас за прилагането на плана за действие за борба с тероризма в Европейския съюз. Изключително интересен дебат проведахме при наскорошното представяне пред нашата комисия на 3 септември. И Разбира се, имаме нужда от малко повече време за дебат с него, тъй като според мен си струва темата е на подробно обсъждане. Имате думата. Благодаря, господин председател. А, може би е хубаво да започнем веднага с обмена на мнения. Аз миналия път направих едно по-дълго изявление. Е, говорих за опасностите, за заплахите, така че може би сега е най-добре да дадем думата на депутатите да зададат своите въпроси. Аз с удоволствие ще им отговоря. С удоволствие. Нека тогава започнем с, с, с въпросите. Благодаря, господин председател. Господин Керхов, аз слушах внимателно вашето изказване, на 3 септември. И искам да ви кажа, че много ценя вашата работа и благодаря за информацията, която ни дадохте. И мисля, че работата, която вършите е наистина от изключително високо, политиче, високо политическо измерение – Хубаво е да имаме актуална информация за това, какво е положението в държавите членки, когато става дума за полицейските служби, за службите заети с борба срещу тероризма. Това е много важно за координацията – има ли наистина едно тясно сътрудничество между държавите членки и между вас? Или и как получавате вашата информация? Дали получавате доклади от държавите членки? Може би си спомняте, че аз ви изпратих писмо по отношение на вашето изказване на 3 септември и там имах едно малко оплакване. Радвам се, че сте тука днеска, за да мога и устно да отправя своето запитване. В писмото си аз писах, че не мога да разбера, че Европейската комисия продължава да води вътрешен дневник, където където се говори за сепаратистската баска организация. И много от нас не разбират как официалният орган на комисията може да е, направи такава голяма грешка, защото при борбата срещу тероризма, семантиката и объркванията са много важни. Това е един от аспектите на стратегията на органа, който вие представлявате. Искам, дами и господа, да ви напомня, че когато терористичната организация разбере, че е организация за независимостта, то това е едно голямо объркване между понятието тероризъм и, и понятието организация за независимост. Естествено, това е политически въпрос. И тогава е, тази терористична организация бива оцветена положително и това не може да бъде така. Все едно Алкайда е, да бъде определена като ислямска организация в положителен аспект. Е, как ще мислим тогава за Алкаида? Е, ние, демократичните граждани от Баския, Испания, тогава това може да бъде определението за тези организации. Мисля, че е, в документа на комисията това трябва да се поправи, да се говори за сепаратистка баска терористична организация. Аз ще се опитам да събера няколко въпроса, след което ще ви дам думата за отговор. Господин Мораш. Благодаря, господин председателю. Господин Дикръгов, наистина няма да имате време да отговорите на част от тези сложни въпроси, но така или иначе искам да ги включа в дневния ни ред. В края на последното представяне, извинете, което направихте пред нас, а то беше много полезно, нямахте възможност да говорите за етническите и религиозни профили или типизация, както и натрупването на данни. Госпожа Латфорд прави доклад по този въпрос в края на последния мандат и на едно закрито заседание се излезе с статистика за религия и етнически происход. Това е изключително деликатен въпрос. И за това искам да попитам доколко отчитате всички тези въпроси, т.е. дали спирате на пристанища, на летища, особено в Европейския съюз, определени граждани с определена религия, или етнически происход, тъй като е много трудно да се събере такава статистика, да се направи анализ. Дори да нямате в момента данни, за да ми отговорите изчерпателно на този въпрос, все пак искам да разбера дали разглеждате изобщо този въпрос, тъй като ние искаме ефикасни решения срещу тероризма, а не да хабим ресурси, енергия и да хващаме неправилните хора, понеже има някаква типизация и стереотипизация, която в крайна сметка не улавя престъпника и не отговаря на целите ни. На, втори, на второ място бих искал да попитам за политиката за борба с радикализма. Политиката на превенция в Европейския съюз. В моята държава, член Обединеното кралство, има определен напредък по този въпрос. Въпроса за борбата с радикализма. Но има ли баланс сред държавите членки за това как се занимават те с този въпрос? Тоест някакъв сравнителен план да ни дадете. Защото аз лично оставам с впечатлението, че държавите членки не се намират на едно и също ниво по отношение на политиките за радикализма. Знам, че нямаме време и затова ще спра до тук с въпросите си. Благодаря, госпожа Инвелт. Um, Благодаря, господин председател, господин е, Кирков. Наистина е, винаги се радвам, кога сте тук. Три конкретни въпроса. Миналата седмица, ако не се лъжа, Съд Европейските общности отново излезе с решение по въпроса с черните списъци. И се взе от съда съответното решение, че филипинска организация за освобождение или терористична организация, или както искате ги наричате, трябва да бъдат махнати незабавно от черния списък. Това не е първо решение по рода си на Съда Европейските общности. Знае, че Европейския съюз наистина направи козметични процед... Е, извинете, промени на процедурите. И изведнъж се оказваме с процедури, които отговарят на всички изисквания на демокрацията, с, където има върховенство на закона. На второ място, многократно, отново и отново, сме искали да се направи цялостна оценка на политиката за борба с тероризма. Кога може да очакваме резултатите от а, такава една оценка? И третият ми въпрос, който е малко по-обширен, но е свързан с а, борбата с тероризма. Година след година Европол в своите доклади показва, че тенденцията е, че голямата част от случаите, 95% и повече, не са свързани с транснационален тероризъм. Говори се най-вече за сепаратисти, макар че вече ме е страх да кажа каквото идея, като казвам сепаратистски движения, поради казаното от колегата, или пък активисти за защита правата на животните. Така или иначе неонацистски организации, много десни, които ние подценяваме, са тези, които извършват тези актове. Това е большинството от случаите. А пък всеки път, когато слушаме представянето на политиката за борба с тероризма, вие винаги се фокусирате изключително и най-вече върху а, мусулманските екстремисти. Не казвам да ги изключвате от фокуса на вашето внимание, просто се питам наистина е ли това най-доброто разпределение на ресурсите. Благодаря. <laughs> Благодаря за това, че сте отново сред нас, господин Керхов. И трябва да ви кажа, слушах предишния ви доклад много внимателен, много внимателно. Благодаря и на шведското председателство е, за приоритизирането на тази тема. Е, сега моите въпроси. По отношение на превенцията, на преследването и на реагирането на терористични актове. По отношение на превенцията, искам да ви подкрепя. Това е нещо, това е много добра инициатива и възпиращите мерки, които да предотвратяват действията на терористични групи. Това също го засекнахте. Освен това и ефикасния инструмент, образованието, обучението в училища и възпитанието в семействата като инструмент, това също е нещо много хубаво. Но, мислите ли, че може да направим една много ясна дефиниция на тероризма, защото без една такава е, дефиниция много трудно ще се борим срещу тероризма. По отношение на превентивните мерки и преследването, тук също ви подкрепяме, защото трябва терористите да бъдат подкрепят, но има много терористи, които не биват предоставени от отделни страни и продължават да вършат престъпления. Как може тогава тези терористи да бъдат подведени под отговорност? Те си живеят в някакви страни, те са терористи и е, това е много тъжно за жертвите. Когато говорим за реакцията на тероризма, знаем, че в Испания е, бяха убити трима поли, полицаи и имаше много ранени. <clears throat> Тероризмът е нещо много важно за испанските граждани, което ги засяга на ежедневна основа. Може би е хубаво да се помисли не само за финансовите, но и за, за психологическата подкрепа на а, органите на реда. Може ли вие да направите нещо в тази насока? И ние ви подкрепяме във всички насоки, в които работите. Вие говори от името на политическата група. Заповядайте, госпожо Лутвард. Благодаря ви, господин председател. Първо, Бих искала да попитам господин Кирхов дали някога се изблъсква е с въпроса за обещетение на европейски граждани, жертви на терористични актове извън Европейския съюз. Мисля, че в Обединеното кралство все още този въпрос не е решен. Например, това се отнася до жертвите на терористичния атентат на остров Бали. Те не са обхванати от националната система за изплащане на обещетения. Исках да попитам каква е ситуацията в другите държави членки и има ли някакви опити да се създаде или да се използва такава система на европейско ниво. Второ, по въпроса за стереотипите и категоризацията на хората в зависимост от определени етнически характеристики. Преди малко обсъждахме Лисабонския договор и споменахме списъка с имената на пътниците. И това предложение, като че ли на него не му е даден ход, председателството каза, че националните системи за предоставяне имената на пътниците няма да бъдат засегнати. За използването на този списък с имената на пътниците, той се използва, например, за борба с контрабандата на наркотици, но питам за използването на определени характеристики на лица на национално ниво и възможната дискриминация, която проистича от този подход е, в сферата на борбата срещу престъпността и тероризма. И последно, имате ли някакви данни за трансатлантическото обсъждане на утвърждаване на принципите на върховенството на закона при борбата срещу тероризма дали вече е готов такъв доклад. Благодаря ви, господин Алсано. Благодаря, госпожо, господин председател. Искам да попитам следното. Аз съм нова като депутат и отговарям за мрежата за борба срещу престъплението. Интересно ми е как получавате информация за терористични актове. Има ли някакъв фидбек? Как разбирате какво се е случило в тази област? Какво се е подобрило? Какви мерки са предприяти? <clears throat> Тук става дума за търговия на хора на оръжие и то нелегални търгови, естествено. Тук много различни интереси са засегнати и за мен би било интересно как функционира този механизъм на събиране на информация. Как получавате вие информацията и може ли да контролирате достоверността на информацията? Eh, ehm, господин Клейс, благодаря, господин председател. Различни държави членки казаха, че някои затворници от Гонтанамо трябва да бъдат прехвърлени в своите страни на происход. Това са хора, за които не е доказано, че те наистина са извършили терористични актове. Няма и доказателство, че те са инициирали или участвали такива, в такива акции. Сега въпросът ми е, как ще се процедира по-нататък? дали хората от Гуантанамо ще бъдат разпръснати в европейските държави, дали те няма да образуват отново мрежа помежду си, как ще се контролират тези хора, дали от полицейските служби. Може ли да обясните нещо по този въпрос? Благодаря. Господин Кирхов, бих искал аз да ви задам един въпрос. След влизането в сила на Лисабонския договор ще има нова парламентарна комисия по вътрешна сигурност. Какво мислите вие за тази нова комисия? И за между институционалните отношения между вас и тази нова комисия по вътрешна сигурност. Благодаря много. Благодаря ви за прекрасните въпроси, които бяха много точни. Ще отговоря на въпросите по реда, в който те бяха зададени. Първо, имаше въпрос за обмен на разузнавателна информация между полицейските органи. На всеки 6 месеца аз подготвям доклад за Европейския съвет по различните въпрос, аспекти на този въпрос и аз избирам по моя преценка кое е важно. Но основното е да представя как участват държавите членки. Що се отнася до Европол и Евроюз, това са единствените сфери, в които съветът е приял законодателство, в които е задължително сътрудничество. Разбира се, не всичко е съвършено, но нещата се подобряват особено, що се отнася до Европол и до водените от него разследвания. Европол също така провежда дейности след разследвания и призовавам всички държави членки да информират Европол за провежданите от тях разследвания. Има само задължение да бъде информиран Европол, ако участват две държави членки по, поне. Но понякога е много трудно да се осигури това, че държавите членки знаят дали има международни а, последици затова смятам, че така или иначе важно е Европол да бъде информиран. Системното предоставяне на информация не е нещо, което винаги се прави достатъчно експедитивно. А понякога дори има опасност ако веднага се изпраща информация за разследване. И Независимо от това обаче, трябва да се работи още от самото начало, когато изникнат някакви подозрения. И участието на Европол и Евроюст в съвместните разследващи екипи е много важно. Аз се срещнах с Европол, тъй като се отбелязваше 10 годишни от конвенцията по създаването на Европол и разбрах от служителите, че те искат да има повече такива съвместни екипи за разследване и искат да има по-тесни връзки между Евроюст и Европол. Това е за полицейското сътрудничество. Сега за участието на държавите членки в обучението. Аз много активно бих подкрепил държавите членки в изготвянето и реализирането на подобна стратегия. Смятам, че държавите членки трябва да се средоточат върху превенцията. Много държави членки обменят опит една с друга и важно е да се обменя опит и практика с другите държави и членки, за да се постигне напредък и смятам, че тук нещата се развиват доста успешно. За да има напредък в държавите членки, трябва да има център за събиране и предоставяне информация. Разбира се, тук трябва да има различни действащи лица в тези центрови, Министерството на вътрешните работи, съдебната система – те всички трябва да предоставят информация. Много държави членки създадоха нещо, което наподобява подобни платформи, но не всички. В момента работя с Франция и Испания с цел да обединя платформите в мрежа. По този начин по-добре ще се обмени информация. Сега последващия въпрос за ета. Ние сме категоризирали ЕТА като терористична организация. Трябва да наричаме нещата с техните собствени имена. ЕТА е терористична организация и съм съгласен с вас, че е важно да даваме правилните имена на съответните явления. Аз работих преди като генерален директор в една от дирекциите по правосъди вътрешни работи и съм съгласен с вас. По съдържането на гражданите или поставянето им под наблюдение в зависимост от тяхната религиозна принадлежност. Ние сме много загрижени от това и наистина вашият въпрос е много актуален. След около две седмици ще се срещна с Агенцията по основните права, ще се срещна с новия директор и въпросът за дискриминацията в Европа ще бъде обсъждан, защото ние сме съгласни с агенцията, че има много висока степен на дискриминация срещу мусулманите в Европа. И е, наистина смятаме, че имаме проблеми с е, отношението към онези, които в Канада ги наричат видими мълцинства. Що се отнася до списъците с имената на пътниците, то точно тези списъци позволяват до някъде да се избегне такава проверка на лица само в зависимост от това как изглеждат и дали принадлежат видимо към определено младсинство. И определено има проучвания, които посочва, че трябва да се извърши повече работа. Ние трябва да работим повече и съвета трябва да работи повече по това. Съгласен съм с вас. По въпроса за превенцията. Това беше основният ми е приоритет, когато започнах да работя. Проблемът обаче, че това е основна компетенция на държавите членки. Нашето постижение би било да убедим държавите членки да споделят своя опит и най-добра практика в тази сфера. До сега успях да открия 6 държави членки, които искат да поемат водеща роля при обучение, например, на религиозните водачи, при определяне на подходящо политическо говорене в тази сфера. Също така Важно е да се работи на местно ниво, за да се намерят подходящи отговори. Так, чрез работа с семейства, чрез социална работа, работа с училища и т.н. Ние също така работим по дерадикализация с една от държавите членки. А с друга държава членка обсъждаме един конкретен проект, посветен на тази тема. Така че това са моите много важни приоритети, така че всички идеи, които получавам, за мен са ценни. И трябва да призная, че колкото повече чета по този въпрос, толкова повече осъзнавам, че не знам почти нищо. Сега по въпроса на София Индвелта за скорошно решение на съда, мисля, че трябва да приветстваме факта, че имаме един съд, който е средство за коригиране на грешките – Аз не бих се отнасял толкова отрицателно към промяната в процедурата. Ние променихме някои процедури за съставяне на списъци след решение на съда, когато става дума за изготвяне на списъците на нивото на Европейския съюз. Нямаме справедлива процедура, но не виждам ново решение на СЕО, което да постановява, че има нужда от нова процедура. Така че няма доводи за това, че трябва да се критикува новата процедура. Не съм запознат с подробности с новото решение на съда, но решението за включване на въпросното лице в списъка в Холандия е свързано с това, че Европейския съюз не е оспорвал възможността това лице Сайзън да бъде включено в списъка в Холандия. Но смятам, че процедурата е подобрена. Но разбира се, колкото повече подобряваме, толкова по-добре. И едно от хубавите неща с новия договор е, че той ще позволи да се създаде механизъм и за борба с външния и с вътрешния тероризъм и предложение на комисията ще бъде предоставено на парламента и се надявам, че окончателно прията процедура ще отговаря на всичките ви изисквания. За политиката, да, наистина съгласен съм. Мисля си, че вече отговорих на този въпрос. Да, има някои липсващи елементи в политиката. В контекста на новия договор оценката е един нов механизъм, който е провъзгласен в новия договор. За това ще бъде създаден механизъм, за да даде оценка след няколко години дали имаме подходящ инструмент. И това няма да бъде само правна оценка. Ще се оценява също честността и ефективността на този механизъм. За мюсулманите, самият аз съм много внимателен да няма дискриминация срещу мюсулманите и да не се използват неподходящи думи. Защото терористите взимат религията като заложник за своите цели, за политически, за престъпни цели. И това няма нищо общо с религията. Затова изцяло съм съгласен с тази идея. Ако разгледаме дейността ни, ще видим, че данъчните и разузнавателните органи все още не са достатъчно ангажирани. И наистина, за щастие, не сме имали сериозни терористични актове след атентатите в Лондон, в Европа, но също така ние трябва да подпомагаме и трети държави. Това е част от моята работа. Развитие на капацитета на трети държави. Що се отнася до ЕТА, то там наблюдаваме сътрудничество между Франция и Испания. Има съвместни е, разследващи екипи. Възоснова на информацията, която имам, е, че възприятата стратегия е подходящ отговор и ние не пръскаме средства за нещо, което няма значение. На госпожа Басра ще кажа следното. Определение на тероризма. От 2002 година имаме такава определение. 2008 година вече се прие на базата на други видове поведения, като например подбудителство към насилие, терористични действия и така нататък. Но за едно определение на, определ... на определена идея, е хубаво а, да има ясен изказ и да отговаря на това какво се случва последните години. Затова 2008 направихме една поправка в определението от 2002 година, за да можем да включим нови поведенчески стереотипи. Така или иначе, нашите екипи, които се занимават с тази дейност, разглеждат определенията, Например, има лица, които пътуват до Пакистан, за да бъдат обучавани или до други държави много трудно може обаче да сме сигурни, че те отиват там или да можем да докажем, че това ще се случи. Така че имаме едно определение, но има пък отделни лица, които оспорват нашето определение. За мен определението, което имаме е достатъчно. Разбира се, че трябва да следим тенденциите и да го актуализираме. Говорехте за други терористични дейности. Имаме в момента Европейската заповед за задържане или за арест. И Имаше определени казуси в моята страна, където терористи от ЕТА не бяха екстрадирани в Испания, но това вече не е възможно поради Европейската заповед за задържане. За трети страни, да, все още там има проблем, тъй като имаме определени ограничения по отношение на екстрадирането, тъй като няма споразумение с тези трети страни. Затова е необходимо да имаме една добра политика и то политика, която преди това да бъде предшествана от един дебат. В бъдеще Министерствата на вътрешните работи, както и Министерствата на външните работи, би трябвало да работят заедно с нашите съседни страни, както и с други трети страни и да разговарят по тези въпроси по отношение на дрогата, по отношение на тероризма. Колумбия в края на юли посетих тази страна едно глобално споразумение между Европейския съюз и Колумбия, като това, което съществува с САЩ, според мен няма да е добра идея, особено ако се замислим за търговията с наркотици. Говорихте за жертви. А, това ми дава възможност да направя връзка с въпроси на госпожа Лътвърд. Наистина считам, че трябва да работим повече а, по отношение на жертвите и аз самия би трябвало да се занимавам повече с тази тема. По отношение на компенсации или някакъв вид национални застраховки, не знам дали това се включва в такъв вид застраховки, но си струва, струва си да се разгледа този въпрос. Ще, ще мога да ви отговоря по-нататък, по-конкретно на този въпрос. Сега връзките ни с САЩ. Мисля, че и при предходното си посещение казах, Имаме едно общо изявление с САЩ по отношение на Гуантанамо и тогава говорихме, че ще има общи принципи за борбата с тероризма. А, и в общото съобщение в заключенията на съвета ние посочихме, и това го казах между другото в някои мои интервюта, че го правим това, разбирайки, разбира, че американците ще се променят, ще променят цялата парадигма и ще започнат да правоприлагат по надлежния ред. Тъй, че в момента дискусия в Вашингтон, трудно ми е на този етап да кажа какво ще се случи, тъй като съответната група, която разглежда този въпрос, отложи подаването на доклада, който трябва да подготви, но аз съм започнал да работя по този въпрос. Имаме неформални дискусии, защото дори неформално не сме започнали неформалните дискусии. Така или иначе си говоря постоянно с правния съветник на Държавния департамент, както и техния координатор, за да видя как ще се работи, когато започнем да работим. Но всичко това ще стартира с а, испанското председателство. Предполагам, тъй като американците мисля, че искат да изчакат а, да се види какъв ще е доклада за политиката за задържане, а, който подготвя тази група. С заместник председателя на комисията и настоящото председателство а, в края на октомври ще отидем в САЩ и това е една от точките от дневния ред и ще ще окажем натиск върху американците, за да започнем в максимално кратки срокове. Сега, що, що се отнася до следващия въпрос на госпожа Фано, търговията с оръжие, трафика с хора, имаме ли достатъчно информация. Последните няколко години мисля, че анализите на Европол стават все по-конкретни и по-точни. Имаме доста по-добра информация от нашите разузнавателни служби, за да можем да направим добра оценка на заплахата. И съвета, и Министерствата на правосъдието, на вътрешните работи, на финансите правят по-добри анализи на всички аспекти, които пък им дават възможност по-добре да определят своята политика в отговор на съответните въпроси. Връщам се отново на Гуантанамо. Както знаете, на съвета по ПВР през юни бе прият един механизъм, който дава възможност да се обменя информация между държави членки, които ще бъдат домакини на такъв тип задържани лица от Гуантанамо. Ще има обмен на информация относно статута на тези лица, които, когато влязат в Европейския съюз, трябва да получат някакъв статут. Разбира се, че трябва да приемем такива лица. От друга страна, трябва да ги включим в целият този механизъм за свободно придвижване на нашите граждани. Така че държавите членки ще трябва да съобщават на други държави членки, ако имат проблеми със сигурността, ще има някакъв вид надзор, някакъв вид отчетност или докладване по отношение на тези лица, както ще се подава тази информация и на други. В момента, според мен, системата работи много добре. Държавите членки взаимно се информират по отношение на взетите мерки за затворниците от Гуантанамо и освен това ние извършваме и наблюдение не само на правната страна на въпроса, но и страната свързана с интеграцията на тези лица лица. Трябва да гарантираме интеграцията на тези лица в обществото, в Европейския съюз. Сега, що се отнася до ролята ми, за която пита колегата, ще бъде трудно, защото до сега Европейският съюз, що се отнася до вътрешната си сигурност, никога не е успявал да има добра оперативна координация. Трудно е да има едно такова ниво, ниво Европейски съюз, 27 държави членки. Дори Европол беше едно трудно начинание за нас. Така че много е трудно всичките тези агенции, Евроюст, Frontex, Олаф, всички да се съберат около една маса а трябва да започнем да мислим за една обща политика в сферата на престъпността, за да заложим нашите общи приоритети. Аз лично бих пледирал тероризма да бъде едно от основните моменти, които да бъдат записани в дневния ред там. А, не знам дали веднага ще може да стигнем до някакви големи постижения, но е хубаво да има ясни политически приоритети, тъй като имаме ясна роля там. А, имам голямо желание да се направи такъв комитет. Знам, че ще бъде много трудно, знам, че ще отнеме много време. А, ние един вид хубаво да смажем колелата на машината и, и си мисля, ако погледнем какво се случва последните 10 години в Европол, бихме могли да гледаме оптимистично на такъв тип начинания в такава конфигурация, защото за нас това е една референтна рамка. Работихме по Каспол, Окта, разглеждахме различни заплахи от различни видове престъпност, политически приоритети и в държавите членки, и в агенциите но мисля, че всички от всички агенции трябва да следваме един и същи сценарий. Не знам, всъщност пред себе си нямам статията, която цитира колегата. Е, Относно а, Коспол, представителите на Европейския парламент могат да участват в нашата работа, но в крайна сметка аз не знам какво представлявам. Орган, организация, е, няма значение. Така или иначе всички ще имате място там. Благодаря, господин Кирков. Много благодаря за обясненията и за отговорите. И така, приключи първия кръг въпроси. Има ли други въпроси? Има ли желаещи да се изкажат? Има ли още въпроси? госпожа Жени Спасис, госпожа Бранд. Ще използвам и тази възможност да ви напусна, защото имам други ангажименти. Ще помоля госпожа Интфелд да поеме председателското място. Госпожа Интфелд ще продължи с председателската функция за тази среща. Okay. Safe trip home. Uh, Mrs. Hennis. Госпожа Хенес, заповядайте. Благодаря. Един въпрос. Аз също трябва да си тръгна в 6 часа, но ние говорихме миналата седмица за, този, за тази точка, за споразумението с щатите и моят въпрос е... Swift е факт. И ние ще даваме на американците поне достъп до европейските данни. Тези данни ще бъдат използвани и оценявани от американците, след което ще получаваме информация в държавите членки. Сега въпросът ми е, защо нещата стават така, ако тези данни са толкова важни за борбата срещу тероризма? Защо тогава ние не създаваме една наша собствена система. Защо ние да не може да оценяваме и обработваме данните е, за тероризма? Защо трябва да ги даваме на американските институции? Има още един въпрос. Господин Босотил. Добре, с това приключваме съставен на списка. Господин Бронц. Благодаря. Осъзнавам, че ислямският тероризъм не е единственият тероризъм, но като се работи само с тази конкретна форма, какви нападения срещу Ирак, както вече състои, може би в бъдеще срещу Иран, до каква степен тези агресивни действия допринесоха за нарастването на тероризма. Господин Бузотил, благодаря ви, госпожо председател. Един съвсем прост въпрос. Установихте ли връзка между нередовната или нелегалната миграция и тероризма? Аз имам предвид незаконното пресичане на границите в Средиземно море, море извинете, или в южните държави членки, например от Африка. Благодаря. Господин Керхов, бихте ли отговорили на последните въпроси? Мисля, че Първият въпрос да, беше зададен от вас. Аз имах възможност да обсъждам в тази комисия програмата за проследяване на средствата, получени от престъпна дейност. сега вече се връщам към вашия въпрос. Поради промяна на устройството на системата. В този случай времето е отрешаващо значение. И самият аз нямам никакви съмнения в ползата от тази система. Но ще ви съобщя, когато решим да обновим тази система, ние трябва, преди да го направим, да решим дали имаме нужда от нова такава система за проследяване на финансови средства. Сегашното споразумение, което предстои да бъде одобрено от министрите, се основава върху реципрочност. И в рамките на новото споразумение с американците ние ще трябва да им предоставяме същата информация, която очакваме и те да ни предоставят за Иран и Ирак. Разбира се, това е един много сложен въпрос, но аз мисля, че нашата външна политика утвърждава равенството човешките права, зачитане на суверенитета на трети държави. И по отношение към мюсулманските страни, тероризмът не е подклаждан от нашата външна политика. Е, що се отнася до Иран, тук ще кажа, че това не е в кръга на моите правомощи. Но разбира се, пред нас е, стои един много важен проблем, много сериозен проблем. И тук не става дума за това, че нашия проблем с Иран е за това, че това е шиитска държава. Проблемът с Иран основно е, че той е на път да наруши договора за неразпространение на ядрено оръжие. За иммиграция и тероризма аз не виждам никаква връзка между тези две явления. Ние имаме в Европа и доморасъл, ако мога така да се изразя, тероризъм. Um, uh, uh, имаме хора в държавите членки, които са възприели мусулманската вяра и това са хора, които са родени и израснали в нашите страни, т.е. това няма нищо общо с миграцията. Знаем, че и нападенията на 11 септември в САЩ са били извършени от хора, които първо се внедриха в Европа, след това се инфилтрираха в САЩ и извършиха нападенията си там, в САЩ. Всичко това за нас означава, че трябва да подобрим системите ни за информация. Що се отнася до списъка с пътниците и контрола върху границите, много е важно да обобщаваме информацията възоснова на разузнавателните данни. За целта трябва да знаем кои хора пътуват. И това не е толкова свързано с незаконната миграция. Точно в тази област виждам, че има опасност да объркваме миграцията и престъпността. Да, когато има връзки между тези две явления, възоснова на разузнавателните данни, ние извършваме проверки, проверки на паспортите, проверки на границите, но това, че някой е мигрант, това не означава автоматично, че той е престъпник. Благодаря. Бих искала да се върна към въпрос на господин Бродс. Но ако ми позволите една малко иронична бележка, мисля, че твърде малко от незаконните мигранти, които прекусяват Средиземно море на, с лодки, са внесени в списъците с имената на пътниците. Да, ние говорихме за Иран и Ирак и за това, че това са ислямски страни, но ако говорим за радикализация, дали не смятате, че тези войни не могат да бъдат използвани като предлог от редица хора да извършват своята терористична дейност? А това мисля си, че беше смисъла на въпроса на господин Бронц. Господин Бозутил също би искал да зададе въпрос. И аз искам отново да се включа, само за пояснение. Нямах предвид наистина мигрантите, които пристигат по незаконен път. Не казвам, че те са терористи. Това, което имам предвид, е финансирането на престъпните организации, които всъщност се занимават с контрабанда на лица. Това всъщност е наистина една организация с много големи парични потопици, потоци. Има ли според вас някаква връзка между такъв тип а, престъпни групи и финансирането на тероризма? Да, не съм ви разбрал, извинявам се. Има престъпни групи, като една, която е активна в а, а, Турция, ПКК, които се занимават с трафик на хора. Това го показва и полицията. Събират пари не за да нападат Европа, а да правят терористични действия или в Турция, или в Северен Ирак. Да, това може да се случи. Но те се занимават само с трафик на хора. Е, те се занимават с всякакъв вид е, други незаконни дейности. Що се отнася до първия въпрос? Мога да кажа, че ако погледнем Осама Бен Ладен, ръководителя на Алкайда, той използва всякакви международни събития, за да подхранва своята история. И а, липсата на решение в Близкия изток всъщност е нещо, което подклажда също конфликти. И трябва максимално бързо да я решим, макар че до момента с общи усилия не сме успели да решим тази криза. Нападението на Ирак и войната срещу Ирак също подхранва ислямския тероризъм. Благодаря, че отворихте на всички въпроси. Мисля, че последният въпрос само може да ни покаже, че ако искаме да променим или всъщност да стигнем до сърцата на хората, трябва да запазим а, своите морална височина и кота, за да не даваме възможност да бъдем нападани. Благодаря ви, че отворихте на всички въпроси. Имам едно добро предложение. В края на този месец ще има една делегация в нашата комисия, която заминава за САЩ да се срещне с нашите колеги в Конгреса и се питахме дали бихте могли да дойдете на един кратък брифинг или обмяна на становища в контекста на тази делегация, за да може да говорите пред нея и да информирате колегите. Вие ще бъдете във Вашингтон тогава? Чудесно! Така че, да, значи да, ще можете да говорите за малко и пред нас, за да ни подготвите за тази ни среща. Последната бележка всъщност доведе до бележка от Сара и с това ще приключим. А, още нещо, което искам да кажа. Тази комисия. Планът е всъщност, че бюрото на делегацията до САЩ да замине по същото време. И тъй като аз съм сред тях, съм заместник-председател, идеята е, макар че не е фиксирана, с ваше позволение, да бъда асоциирана с, към вашата делегация, макар че и под, под, различен, под различна шапка. Ако някой друг няма желание да вземе думата, Приключваме с заданието. Утре продължаваме в 10 часа, ми казаха. Точно в 10.